Ще започнем веднага. Има днес и конференция по финансовата стабилност, наред с заседанието на тази комисия, така че има конфликт във времето. Парламента, за съжаление, не е представена тази конференция. защото аз няма как да присъствам. Трябва да председателствам това заседание. Искам да помоля комисария да се фокусира върху втората част на своето изказване. Ние ще разпространим цялото му изказване, но а, искам да го помоля да се спре на втората част само, за да се поставят основните въпроси, които ще дискутираме днес. Когато стигнем до въпроси и отговори, моля не питайте за Кипър. Ако го направите, аз ще напомня, че комисарията ще отговаря на въпроси, които са свързани с настоящето, защото ние ще имаме отделно изслушване на 8 май. Така че, ако се отклоните от темата и зададете въпроси за Кипър, ще ви спра. Комисарят има думата. Благодаря, Шаран. Уважаеми депутати, радвам се, че отново съм сред вас за диалога по економическите въпроси, за да обсъдим макроекономическите дисбаланси. И аз ще последвам молбата или инструкцията на Шаран и ще се концентрирам върху въпроса за макроекономическите дисбаланси. и заключенията от задълбочените прегледи, които бяха представени от Европейската комисия преди около две седмици. Това са съществени елементи от засиленото економическо управление и няма да говоря толкова за процедурата, по-скоро за политиката. Европейският парламент е политическа институция, макроекономическите дисбаланси изискват политически дебат относно политическите ориентации. По-рано тази седмица ние представихме задълбочени прегледи за 13 държави членки. Въпреки, че предизвикателствата, които се анализират и обсъждат в тези прегледи, са различни за отделните държави, някои от въпросите на политиката са общи за няколко държави а именно на първо място външните корекции, както по текущата сметка, така и по търговските баланси. Тази дейност е в ход, но външните пасиви остават сериозен проблем в някои от държавите. Структурните въпроси, свързани с конкурентоспособността и разходите, също са основна грижа за някои от економиките на държавите членки. Има ричинг в частния сектор, но нивата на дълга остават високи. И всичко това се отразява негативно върху инвестициите и економическия растеж. И на четвърто място пазарите на недвижими имоти се съвземат, но има какво да се направи в някои от държавите. Съществуват макроекономически дисбаланси в някои от държавните членки, за които се отнасят задълбочените прегледи, но те са от различна тежест. В Испания и Словения считаме, че дисбалансите са прекомерни в Словения, която все още се намира в управляемо економическо положение, прекомерните макроекономически дисбаланси се натрупват през последно, последните месеци и съществуват рискове за финансовата стабилност, тъй като има задлъжняност на фирмите и също делевериджинг. Тези рискове се осложняват от ограничените възможности за корекции на пазарите на труда и на капиталовите пазари, както и от економическата структура, която е доминирана от държавна собственост в Словения. В Испания, независимо от постигнатия напредък през 2012 година, продължават прекомерните макроекономически дисбаланси, има доста висок вътрешен и външен дълг, който продължава да съставлява риски и за растежа, и за финансовата стабилност. Въпреки, че има някои подобрения в конкурентоспособността и ясни корекции на потоците, а именно по дефицита по текущата сметка, предизвикателствата продължават да са съществени високата безработица, строгите финансови условия показаха колко уязвима е страната от тези дисбаланси. Комисията работи в партньорство с словенските и с испанското правителство както и с други правителства от държавите членки на Европейския съюз. Ние искаме да подкрепим тези държави в усилията им за реализиране на реформи и за справяне с дисбалансите. Що се отнася до Словения, за да се сложи край на негативната тенденция, реформите, които са започнати, трябва да приключат и да доведат до конкретни мерки в предстоящите национални програма за реформи и програма за стабилност. Трябва да се запази темпото в реализирането на мерките, свързани с политиката и които са предвидени в програмите й. Ние утре очакваме министър-председателя Рахой след заседание на Министерския съвет да представи публично програмите си. На този фон Европейската комисия внимателно ще разгледа националните програми за реформа и програмите за стабилност на всяка от държавите членки от Европейския съюз, след което а, ние ще дадем а, своите препоръки и те ще бъдат включени в препоръките за отделните държави, които ще представим в края на май. Този пакет ще обхваща и процедурата за прекомерен дефицит. Госпожо председател, уважаеми депутати, когато говорим за фискалната политика, която беше обсъждана на широко през последните седмици. Бих искал да се спра на общата стратегия на Европейския съюз за устойчив растеж и създаване на работни места и за ограничаване на увеличаването на дълга. За да постигнем тези цели, ние насърчаваме постигането на балансираност на публичните финанси чрез прилагането на последователна фискална политика в средносрочен план – за да могат да бъдат удължени сроковете за Испания, Португалия и Гърция. В съответствие с тази политика и с темповете на фискалната консолидация, ние виждаме, че има известен спад. Структурните фискални усилия ще бъдат 3 четвърти от процента на БВП в еврозоната. Структурните реформи идват от, до 3 четвърти от 3 четвърти процента от БВП в сравнение с миналата година. Това се дължи на намаления от миналата година в съответствие с препоръките отправени от комисията миналата пролет. За сравнение, САЩ намаляват своя дефицит с 1,75% през тази година при липсата на средносрочна фискална стратегия, което означава, че в САЩ пропорционалният дял на фискалната консолидация за тази година е два пъти по-висок, отколкото в Европа. И може да запитате какво позволи да се върви с по-бавни темпове в фискалната консолидация. Има три фактора за това. На първо място има засилено доверие в фискалната политика в страните от еврозоната от 2011 година насам. На второ място бяха предприяти решаващи действия от страна на ЕЦБ за стабилизирането на пазарите и на трето място имаше реформа в економическото управление, което създава една добра рамка за гъвкава ви корекции и за реализиране на структурните реформи. Тези фактори ни позволяват да провеждаме фискална политика в средносрочна перспектива. Това не беше възможно през 2010-2011 година, когато някои от държавите от еврозоната бяха изправени пред опасността да бъдат или неплатежоспособни, или пък да трябва да вземат заеми при изключително високи лихви. Много от държавите трябваше да възстановят доверието към себе си в много трудни условия и да поставят публичните финанси на устойчива основа. Дами и господа, аз зная, че почти изтече времето ми. Аз съм готов да обсъдим и други фактори, които влияят върху економическия растеж, като строгите финансови условия, които се налагат. В момента те са най-голямата пречка за възстановяване на растежа, особено в Южна Европа. Е, и е, липсата на ликвидност създава е, финансови проблеми. Това е финансова клопка и всички държави членки трябва да се справят с този приоритет максимално бързо, за да може бързо развиващите се експортно ориентирани фирми да могат да се развиват и да допринасят за растежа и заетостта. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите коментари и предпоръки. Благодаря. Преминаваме към въпросите. По 5 минути на всеки. Предварително са раздадени. Няма нужда да ми ви махате с ръка, ако искате сега думата. Минутите са разпределени. Много ви моля да подходите много пестеливо към времето, защото иначе ще вземете думата на колегите. Трябва да проведа и дискусията по междусоциалното споразумение на ЕЦБ. Няма да ходя на конференцията по въпроса, така че Жан Пол. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ще ви кажа, може би, някои по-остри неща. Но това са въпроси, поставени от гражданите. Вие не сте се сложили слушалките не говорите френски. В трудния период, който преживяваме, трябва кураж, трябва убеденост. Аз оставам с впечатлението, че с последните няколко месеца на Европейската комисия и липсват тези две качества. Коражът се състои в това, да не се ослабват политиките поради липса на време. Политиките, които прилагат комисията, може да са добри, ако са лоши, трябва да се променят обаче. Отслабването на мерките е твърде лош сигнал. Вие казвате, че не вървим толкова бързо, отколкото САЩ, защото сме по-добри, но това са празни приказки, господин комисар. Ако има една държава, която заслужава внимание, това не е Словения, а една друга държава, която познавам добре. И за това искам да разбера дали господин Барозо е получил писмо от министъра на финансите на Германия в което се посочват елементите, които трябва да се отчетат, що се отнася до препоръките за Франция. В това писмо, то не е тайно, господин Московици има а, копие. А, нашите приятели от Германия са откровени. Така че има безпокойство от ситуацията. Казаното от господин Барозо беше зле а, интерпретирано и то е свързано с отслабване на политиката на строги мерки. Действително, че някои държави преминаха през политика на строги економии, но други не преминаха през такъв етап. Затова комисията трябва да реагира в тази област. В този парламент, когато се обсъждаше пакета от 6 мерки, от 2 мерки, искахме да имаме инструменти, за да бъдем ефикасни. Поне мнозинството искаха това. Но сега тази котия с инструменти, този инструментариум става затворен и не се прилагат, както знаят колегите от Белгия, може би поради липса на кураша. Сред причините, които доведоха до положението в Кипър, беше и липсата на бдителност от страна на Европейската комисия. Това го казах и в пленарна зала. Всичко това доведе до а, лоши тенденции, които познаваме. Ще се радвам, ако ми кажете, а, че не съм прав и че сте вие имате и убедителността, и, и убедеността, и коража. Uh, your... Много благодаря за коментарите. Говорих за фискалната политика. Казах, че трябва да поддържаме постоянна консолидация и е важно нашите политики да бъдат последователни, цялостни, логични Работим за устойчив растеж, създаване на работни места и искаме е, да така, възпрем увеличаването на държавния дълг, защото то би е, подрило устойчивия растеж. Споменахте държави. Има нещо, с което не съм съгласен. Словения е много важна държава членка, както всяка една друга държава членка на Европейския съюз. И а, мога да спомена и друга важна държава, държавата, която познавате най-добре, е Франция. Франция наистина има макроекономически дисбаланс и се изискват решителни действия. По-специално визирам експортната дейност на Франция, която се свива и се управлява от а, а, фактори различни от разходите. Външната позиция, високия дълг продължават да привлечат нашето внимание. Това е необходимо, за да намалим отрицателните ефекти върху въздействието на економиката и економическия и паричен съюз, защото Франция наистина е основна страна в еврозоната. Трябва да спрете до тук. Половин минута пресрочихме. Елиза Ферера има думата. Комисарио. Господин комисар, благодаря ви, че сте наш гост тази сутрин. Аз идвам от една държава, която следва препоръките на тройката до последната дума. Ние възприехме всички препоръки на тройката, приложихме ги на практика, правим това от 2010 година насам. Заложеността ни беше 93% от БВП. Сега сме достигнали 124% задлъжняло в сравнение с БВП, благодарение на тройката. Има 19% безработица, което е по-високо от това, което беше през 2010. Имаме също спад в БВП. Необходимо е да започне съживяването през 2013, но, но за тази година се очаква допълнително свиване от 0,3 и аз искам да кажа, стига толкова. Тези рецепти не са поносими. Председателят на Европейската комисия започва да а, говори, а, че мерките на економии са достигнали свой предел и че е необходима политика, която е по-справедлива, която се ползва поне от минимум социална подкрепа. По какъв начин комисията смята да промени политиката? Тази промяна трябва да е радикална. Ако настоявате да следвате политика, която е доказала, че не действ... се е доказала, че не действа, това би било непоносимо. Стига толкова. Това вече не е възможно. Ако следваме този път, ще стигнем до катастрофа. Очаквам вашият отговор, господин комисар, пред парламента. Вие имате проблем с депутатите, но и ще имате проблеми с гражданите, ако продължавате в същия дух. не трябва да отваряте котията на Пандора. Uh, Благодаря, госпожо Ферейра. За Португалия. Знаете, че бе изправена пред фалит страната и затова Европейския съюз и МВФ решиха да подпомогнат Португалия за да се избегне такава една ситуация и да се възстанови економическата устойчивост, както и устойчивостта на публичните финанси на страната. Разбирам, че тази корекция е много трудна за гражданите в много държави, изправени пред сериозни економически трудности. Според мен това подчертава значимостта на преодоляването на кризата с постоянни политики. Нашите политики трябва да могат да създадат економически растеж и заетост. Фискалната консолидация, която споменахте, трябва да бъде социално справедлива, така че да бъде приемлива за гражданите на Съюза. Това е голямо предизвикателство наистина във всички държави, където по-настоящем има економически корекции и получават средства, като Гърция, Португалия, Ирландия и Кипър – като сега влиза в програмата. Говоря за средства от Европейския съюз и от МВФ. Благодаря. Няма нужда да си слагате слушалките. Една дума трябва да запомните. Паща. Което значи стига. Това беше достатъчно. Това беше коментар. Uh, Преминаваме към следващия въпрос от Алде, Волф Клинц. Господин комисар, говорим за това, че искаме растеж. Говорим за растеж, пак повтарям. И се питам, защо Европейската комисия като че ли не предприема по-ефективни мерки в това отношение. Ако искаме да завършим вътрешния пазар и да включим а, сектора услуги в него, да намалим бюрокрацията, това ще бъде голям принос. От години не правите нищо за намаляване на бюрокрацията. Е, европейското чудовище продължава да расте. Това беше първа точка. Втора точка. преследват една политика, която Елиза току-що коментира и която всъщност отнема правата на държавите членки. Мисля, че трябва да направим точно обратното. Те трябва да носят отговорност за действията си. Те срещат много трудности, но те трябва да поемат своята отговорност. В Литва 20% падна растежа, но се взе в ръце и сега се върна на пътя на растежа няколко години по-късно. Беше на второ място. На трето място как ще се справите с дълга на държавите членки? Истинския дълг е ясен, но има един скрит, имплицитен дълг, с който а, не се занимаваме. В Германия ще имаме трудности с това а, след време. Искам да разбера кога ще се занимаете с този въпрос. Благодаря, господин Клинц, за въпросите. За единния пазар, по-доброто регламентиране. Съгласен съм, че не можем да разрешим економическите проблеми на Европа, като се съсредоточаваме върху макроекономическите политики. Трябва да се съсредоточим и върху микроекономически проблеми, като например подобряване на бизнес средата, така щото да има повече предприятия в Европа, които са нови, новосъздадени и които биха искали да се разрастват в Европа. В сравнение с Съединените Американски щати, основният проблем при развитието на дружествата в Европа е че макар, че имаме добър брой дружества, в някакъв определен момент те спират да се развиват, така както правят в САЩ. И за това имаме по-слаб темп на економическо раз... развитие. Европейската комисия работи по единния пазар. Господин Барние представи акта за единния пазар, където са включени различни мерки за завършване на същия. Виждам, че в сферата на енергетиката, на услугите, цифровия пазар има огромен потенциал, който може да се използва при завършването на единния пазар. На второ място коментирахте казаното от госпожа Ферейра. Да, програмите трябва да бъдат национални, И в държавите, където има такива програми, когато има ясни действия, национално единство, то тогава тези държави преодоляват по-скоро тези препятствия. Говоря за Латвия и за Ирландия, например. Те предприеха решителни действия и реформи и успяха да се върнат на пътя на растежа. Сега се възстановяват и що се отнася до заетостта. По последното, което заявихте, може би трябваше да ви слушам на немски, защото като че ли се загубих в превода. Говорихте за публичния дълг. Може ли... А, да, скрития дълг. Напълно осъзнаваме, че в някои държави членки има такива предизвикателства, включая пенсионните системи. Е, за това всичко това е част от нашите препоръки по процедурата за макроекономически дисбаланс. Насърчаваме държави да предприемат реформи, които ще доведат пенсионната възраст в крак с очакваната продължителност на живота. Трябва да има и стабилизиране на финансите. 19 държави членки от 27 от началото на кризата до сега са решили и са предприели големи пенсионни реформи. Това не е, мина незабелязано, но това е един важен факт, който ще доведе до по-стабилни публични финанси. Мога да добавя, че започва и ИСА 2010, Един от проблемите ни там беше да дадем възможност да има повече светлина, която да се хвърли върху задълженията. Кейн Суинбърн. Благодаря, господин комисарио, че дойдохте тук. Както споменахте в встъпителното си слово, финансовия сектор все още е в разгара на економическите затруднения и бихте ли могли да разясните избора на новите показатели, по-конкретно темповете на растеж и задълженията? Значителни затруднения ще има и ще бъде интересно да чуем каква е вашата оценка за да средносрочните и краткосрочните тенденции. Вие правихте някои пробни изпитания на някои от показателите или дали тези показатели биха били полезни като предупредителен сигнал за събитията, които се случиха през последните години? Нали? That's Concerning... Uh, Що се отнася до вашия въпрос за финансовия сектор и показателите за него, много е важно това, че имахме възможност да разработим показатели и да ги включим в а, таблицата за оценка. И виждаме, че ако вземем предложенията на Европейската е, съвет за системния риск и за начините на финансиране на стабилността на пазарите, там се предлагат определени размери на краткосрочните задължения. Това е нещо, което е взето предвид в работата на комисията. Но ако съпоставим това с критериите за подбор на финансовия сектор като економическа съотносимост на личност на данни и облегчени регулаторни мерки по отношение на краткосрочните е, задължения, има и други показатели, които са взети предвид. Ако проследим развитието на нещата в финансовата система на Европейския съюз и банковия сектор, ще видим, че там има тясна връзка с предпоставките за възстановяване на растежа, етоста и предвид финансовите ограничения, за момента това е най-голямата пречка за възстановяването и съживяването на економиката, особено в Южна Европа. Та в този е, смисъл въпроса за ликвидността и тези капани, които са заложени там, е, се явяват най-важни в момента има ограничена ликвидност или ако има някакви ликвидни средства, то те са при високи лихвени ставки. Как можем да преодолеем тези затруднения? Те трябва да бъдат преодолени в спешен порядък и е нужно да действаме както по отношение на публичните средства, така и на частния сектор. Европейската инвестиционна банка попълва някои дефицити, на частния банков сектор в момента не оказва подкрепа на реалната економика. 10 милиарда евро увеличение на капитала на Европейската инвестиционна банка по решение на комисията спомага Европейската инвестиционна банка да отпуска е, кредити с 40% по-високи от преди. Приноса на частния сектор, включително на капиталовите пазари, частните банки, е, се надяваме, че е, също ще бъде а, е, на лице. През следващите три години се предвижда 100 а, милиона евро също да бъдат влети в системата. Нужно е финансовия сектор да бъде оздравен, да се е, стимулира участието на частния сектор. Това не означава, че ще бъдат спасявани и банки, защото целта е да се създават работни места и да се насърчи растежа. Затова ние приветстваме значителното увеличение на кредитирането на малките и средни предприятия, нещо, което одобри Европейската инвестиционна банка вчера, което е в съзвучие с нейния нов мандат за инвестиции и кредитиране. Следва се и а, плановете за нова категория а, активи. Комисията работи съвместно с другите европейски институции, като Европейската инвестиционна банка, за да може да подпомогне преодоляването на този проблем, който казах, че е едно от основните тесни места по пътя към възстановяването на Европа. За зелените, господин Ламбърс. Добро утро, господин комисарю. Добре дошли. Ние мразим задлъжнялостта, не сме приятели на задлъжнялостта и смятаме, че е, политиците и държавите членки би трябвало да ограничат е, това бреме, което иначе ще бъде прехвърлено на следващото поколение. Но аз зная, че вие не споделяте и Европейската Централна банка, и финансовите министри, и Генералната дирекция – не споделяте цялата тази концепция. Именно тук е най-голямата, най-големия идеологически сблъсък между нас. Решението на ортодоксалното мислене да се окажат насърчителни мерки. Но дали се постигат резултати? Единственият компонент, за който вие се притеснявате е обществената задлъжнялост рецептата не ми е харесва, обаче върши работа. Така че рецептата всъщност не дава необходимите резултати. Това е и вашата оценка. Какво означава това? Ние не прилагаме рецептата достатъчно в чист вид или рецептата се проваля, защото твърде кратко сме я употребявали. Но, ако говорим за успех, виждаме, че задлъжнилостта продължава да расте. И бедността е един от компоненти на, на социалната задлъжнялост и това е сериозен проблем. Зная, че някои от вас разсъждават в посока на положителни инструменти, примерно конкурентоспособност, конвергенция, сближаване – каква обаче ще е правната основа за това? Какви са вариантите, с които разполягаме? Дали ще сработят? Честно казано, обаче, аз до голяма степен загубих своето доверие в тези решения. Вашата администрация, финансовите министерства и ЕЦБ са пълни с интелигентни хора, но тук има едно заболяване, колективна слепота. И какви са плановете за таблицата за оценка следващата година и му бихме ли могли предварително да ги обсъдим тези показатели, заложени там? Благодаря, господин Ламбертс. Ще започна с последната точка, която засегнахте. Плановете за промяна на показателите в системата за оценка. Разбира се, парламента ще получи информация съобразно договорената процедура и съжалявам, че ако твърде късно са проведени консултациите, това не е направено умишлено, но ще преодолеем този недостатък. Може би през второто полугодие на тази година ще се направим съвместно заседание да обсъдим европейския семестър и ще поговорим за това дали подбора на показателите и макроекономически е, дисбаланс са съобразени с това, което е предвидил законодателя. А що се отнася до въпроса ви, за публичната задлъжнялост само ще посоча, че ние обръщаме внимание не само на държавната задлъжнялост, но на публичния и частния дълг. И програмите са насочени на там. Много от държавите, които бяха обект на проверка, всъщност станаха част от усилията за преодоляване на това, поради външната задлъжнялост и задълженията и въобще задлъжнялостта в частния сектор. С други думи, ние всички носим вина за това, че прекомерно залагахме на публичната задлъжнялост. В пакта, пакта за стабилност бе преработен на два пъти – и по дефиниция в неговата основа седи държавната задлъжнялост и дефицитите, свързани с това. От тук проистичат и препораките към правителствата на държавите членки. Това е разбираемо. Защото обръщаме повече внимание на действията на правителствата в Европейския съюз, отколкото на частния сектор, което съвсем не означава, че не трябва да отдадем дължимото и на частния сектор. И това е така в много от държавите, които сме подпомогнали. В следващите си няколко думи. Е, с това ще приключа, тъй като ми изтече времето. Току-що разбрах, че е имало проблем с е, е, излъчването на заседанията вътре в... Така че молбата е Следващия е докладчик от Обединената левица. Кирия Рен, кирия Благодаря ви много, госпожо председател. Господин Рен, през всичките години като представител на левицата, като гръцки гражданин, съм участвал в подобни диалози и в пленарна зала, в писмен вид също. Няма да повтарям всичко свързано с тройката, с меморандума. Вие сте запознат с тези въпроси. Редица колеги в своите изказвания днес ви отправиха критики по конкретни въпроси. Но има и теми, господин заместник председател Рен, които а, показват едно неприемливо, необяснимо поведение от страна на Европейската комисия и бихме искали да получим разяснение от комисаря. За Гърция предложиха сливане на две банки. Съветът на банката Етники казаха, че има а, съгласие с комисията, но тройката в последствие промени отношението си и каза, че тази процедура ще бъде стопирана, няма да се процедира към сливане на двете банки между етники Евробанк. И ние разбираме, че това е трудно на практика. И така, а какво точно се случи? Какво прави представителят на Европейската комисия в тройката? След като предлага нещо, то се одобрява и след това той оттегля а, това предложение. Според съобщенията в медиите става ясно, че ако бяха след и двете банки, това щеше да доведе до проблеми в последствие поради мащаба на новия субект, който щеше да се създаде. Беше анулирано това сливане, защото е, искат е, да бъдат продадени сега тези две големи гръцки банки дали има а, немска банка, която иска да изкупи банката е и Можете ли да потвърдите защо тройката е променила становището си? Дали по тази причина? You question, Благодаря ви за поставения въпрос, господин Чунтес. Гърция не е част от Процедурата по макроекономическите дисбаланси по очевидни причини, тя е страна, за която се прилага програма. Този дебат се отнася преди всичко за макроекономическите дисбаланси и е фокусиран върху 13-те задълбочени прегледа, които сме изготвили. процеса, за процеса на рекапитализация на гръцките банки мога да кажа, че Европейската комисия подкрепя преструктурирането и рекапитализацията, финансиране от страните от еврозоната и от МВФ. Аз не мога да навляза в детайли относно преговорите по отделни банки, тъй като това не би било уместно. Планът за рекапитализация се прилага според а, замисленото предварително. Нашите гръцки партньори, гръцкото правителство, гръцките власти се надяваме, че ще приключат с процеса на оздравяване и рекапитализиране на гръцките банки, тъй като това е основно условие за възстановяване на устойчивия растеж и заетостта в страната. Господин Чунтис, не зная дали вашият отговор беше убедителен, но аз искам да се спра на още нещо. Вие казахте, ние се намираме в клапката на ликвидността, намираме се в един порочен кръг, ако правилно съм ви разбрал. Но бих искал да ви кажа още нещо. Това е въпрос, който е много силно политически, както самия вие казахте в началото. Не само ние сме против, но и Политици на много високо ниво в Гърция имат същите възражения. Какъв отговор ще им дадете? Председателката, нямаме време да се отговори на този въпрос. Ще останат някои въпроси. Когато има неразбиране на някои от решенията на тройката трябва да има механизъм, който да позволява хората да получат отговори на своите въпроси. Така че ако ни изпратите нещо в писмен вид, ще сме ви много признателни или ще се върнем на този въпрос отново, когато имаме представители на тройката. Сега за европейските демократи. Искам да се спра на фискалната дисциплина. От самото начало на финансовата криза ни се казва, че ако имаме общи строги правила, които да се прилагат за всички, е, ние ще избегнем най-острите проблеми, е, създавани от кризата и ще избегнем макроекономическите дисбаланси. Разбира се, ние и преди това имахме правила, имахме пакта за стабилност и растеж, но той не се спазваше изцяло добре в еврозоната. И комисията реши този проблем, като наложи допълнителни правила, за да насърчи към фискална дисциплина. Но напоследък комисията дава изключения за някои държави е, членки за прилагането на тези норми и смята да го направи и за други. Чрез тези изключения членки на еврозоната могат да продължат е, да следват дебалансираните си фискални политики и това е в много по-голяма степен е, от договореното. Много от държавите не следваха пакта за стабилност и растеше преди. Сега много страни получават изключения от новите, уж по-строги правила. По същество, ние не спазвахме тогава правилата, не се спазват тези правила и сега. И въпросът ми към вас, господин комисар, е, при всичкото това ново законодателство, договори, пактове, каква е разликата, ако не спазваме и новите правила? Какво сме постигнали? Разбира се, като оставим на страна, че имаме повече регламенти и повече администрация. Благодаря ви за вашия въпрос, господин Терхо. Всъщност, реформата на пакта за стабилност и растеж имаше а, два ефекта. На първо място доведе до увеличаване на акцента върху структурната устойчивост на публичните финанси в средносрочен план, вместо да се фокусира на номинални цели само. Това беше в отговор на призивите от преди десетина години от тогавашния председател на комисията, който заяви, че пакта за стабилност и растеж е нещо глупаво. С други думи, реформата създаде възможности да се действа по осмотрение. Така че сега ние не се фокусираме само върху а, номиналните цели. Освен това, прилагаме политики, които са по-интелигентни и контрациклични. Новите правила също включват механизъм за прилагане – ние видяхме това в действие. Държавите членки гледат по-сериозно на тези правила, тъй като трябва да обмислят е, и е, възможностите, че може да им се наложат финансови санкции, ако не ги изпълняват. В дългосрочна и средносрочна перспектива тези нови правила, реформираният е, пакт за стабилност и растеж ще, ще допринесат е, за предотвратяване на кризи, които преживяваме през последните години. Разбира се, трябва да оценяваме, че този реформиран а, пакт беше въведен, а, новите правила бяха въведени в а, разгара на кризата, а тяхната основна цел е да предотвратяват бъдещите кризи. Вие говорихте също за изключенията. Удължаването на сроковете за коригиране на прекомерния дефицит бяха предоставени възоснова на положените структурни фискални усилия от съответните държави и предвид на перспективите за економическото им развитие. Ако двете условия бъдат изпълнени, тогава е възможно да се удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит, както стана миналата година с Испания, с Португалия, с Гърция. И може би ще направим това през пролетта и по отношение на някои други държави, ако изпълнят условията. Въпросът ви, разбира се, е уместен, що се отнася до отделната държава и гражданите. И всеки отговорен лидер на една държава трябва да се зададе въпроса дали трябва да се процедира по-бързо или по-бавно при стабилизиране на публичните финанси, кое би било по-добро. В Ирландия, например, бяха предприяти бързи, решителни мерки и това доведе до по-бързо връщане към растеж и създаване на нови работни места. Корен Вортман Кол има думата. Благодаря, господин комисар. Вие говорихте за засилено економическо управление. Искам да ви приканя да използвате новите си правомощия независимо и справедливо, тъй като знаем, че има доста политическо лобиране от страна на държавите членки, както от големи, така и от малки държави членки и е важно вие да използвате съвсем на място вашите правомощия. Вие говорите за различни фактори. Може би слабото възстановяване се дължи на бързото преминаване към увеличаване на данъците от някои държави членки. Вчера заместник председателя на ЕЦБ, господин Констанцио, също се спря на, тези фактори, които водят до забавяне на растежа. Председателят Барозо по време на посещението му в САЩ, според това, което се появи в печата, е пледирал за един общ подход за смягчаване на сроковете, за смягчаване на реформите – поради бюджетните ограничения. Защото понякога трябва да се предприемат болезнени мерки, за да могат следващата година хората да имат работни места. Дали има такъв общ подход към удължаване на сроковете държавите членки, които представят а, а, своите планове този месец, свързани с а, а, прекомерния дефицит? дали те ще получат а, удължаване на сроковете или не, ако не са предприели конкретни мерки за структурни реформи. И наред с това, когато държавите членки направят едно хубаво обещание, че ще изпълнят а, изискванията за следващата година, но няма конкретни действия, приемате ли в такива случаи програмите им, така както са представени? Да, бяха поставени три е, въпроса. Това, което наричате лобиране, аз го наричам партньорство. А партньорството е в е, основата на реформираното е, и укрепено економическо управление. Всъщност, в този смисъл, ние имаме много конструктивен диалог с държавите членки, търсим решения и чрез структурни реформи, а не само чрез фискална консолидация. Ние искаме да се постави по-силен акцент върху структурните реформи, тъй като в средносрочна перспектива ще имат по-добър ефект върху растежа и заетостта, отколкото ако само се прилагат фискални цели. На второ място, права сте, че ако фискалната консолидация се фокусира прекомерно върху увеличаването на данъците, това се отразява зле на економическия растеж и, за съжаление, в много от държавите членки фискалната консолидация наблегна много голяма степен на увеличаване на данъците, вместо да съкръщаване на разходите. Те имат по-силен структурен ефект и отражение върху економическия растеж. На трето място, дали има общ подход? Не, няма общо удължаване на сроковете по две причини. Първо, това няма особен економически смисъл, тъй като има много страни, които и могат, и желаят да коригират прекомерните си дефицити още през настоящата година и ние трябва да ги подкрепим. На второ място това няма да съответства на правилата, заложени в пакта за стабилност и растеж. Затова считам, че е много по-добре да имаме диференциран подход на базата на пакта, да видим а, какви са слабите и силните страни, какви са предизвикателствата за всяка отделна страна, да отправим своите а, препоръки, що се отнася до политиката и държавите, а, които спазват пакта, да могат да вземат своите фискални решения. НП Георго Фео. Добре, сеньор комисарио. seja... Господин комисар, добре дошъл. Добре дошъл сред нас. В отговор на колегата Елиза Ферера, вие казахте, че от две години Португалия се намира в а, трудно положение, не може да изпълнява поетите ангажименти. Да, така е, но това се а, дължи на безотговорната политика, която се води от много години в моята страна. И трябваше да се направят корекции. Тройката се произнесе положително, заявявайки, че държавата се развива във вярната посока. В момента е трудно за португалските предприятия да изнасят основните ни партньори, всъщност основният ни партньор Испания, също се намира затрудено положение. Затова за нас е изключително трудно да изнасяме своята продукция. Безработицата достигна не устойчиви нива. Социалната политика е изключително уязвима. И въпросът ми, господин комисар, е следният. Е, държави, които изпълняват е, ангажиментите си като Португалия, не се ли нуждаят от е, нови стимули? Не трябва ли да се предоговорят някои въпроси? Зная, че сроковете бяха удължени, но това не е достатъчно. Не трябва ли да се предвидят и други стимули, други мерки, които да поощряват държавите, които искат да постигнат растеж. Говорим за политиката на тоягата и моркова, но в случая има повече използване на тоягата, отколкото на моркова. И госпожа Ферейра каза, баста, стига толкова. Какво още трябва да се направи, за да се стимулира економическия растеж? Добре е да се ползва тоягата, но кога най-после ще не се поднесе е, и моркова? Какво трябва да направим, за да го заслужим? Благодаря за въпроса. Както казах и на господин Чунтас, ще кажа и на вас. Португалия не е част от макроекономическите дисбаланси. Това е програмна страна. Или страна, по която има програма. Тъй като попитахте, ще дам отговор. Доколкото мога. Взехме решения да подкрепим економическите корекции в Португалия с значителни суми, съвсем наскоро, преди две седмици, може би си спомняте, с подкрепа на Европейската комисия, Еврогрупата взе решение за удължаване на падежите на дълговете за Ирландия и Португалия, за да им дадем подкрепа при завръщането към пазарите, където да търсят финансиране и успешен изход от съответните програми. Ирландия е по-напред в процеса, но съм убеден, че и Португалия ще успее да се върне към пазара, да получи финансиране от там и да излезе от програмата с удължените срокове. Припомням това, което каза госпожа Ферейра. Мисля, че всички искаме това, да няма удължаване на програмата, програмата да свърши в срок и да се върнете към финансиране от пазарите, излизане от програмата след успешното и прилагане. Ето това е целта на удължаването на срока за падежите на кредитите. Миналата година изместихме крайния срок, тази година смятаме да направим същото защото фискалните резултати и економическата прогноза са по-лоши от очакваното при Португалия. Много е важно страната да се движи ритмично по програмата. Прегледът, който направихме съвсем скоро, взе предвид по-лошите економически и фискални резултати. Много е важно процеса на реформите в Португалия да продължава и заедно с колегите от тази страна трябва да разгледаме условията за финансиране в Европа. Казах, че в Южна Европа и в Португалия един от големите проблеми по настоящем е липсата на кредити. Uh, Трябва да ускорим малко нещата. Социалистите и демократите Удо Булман. Dankeschön. Herr Kommissar, Europa brennt. Die Situation... Господин комисар, Положението в Европа е по-различно от това, което обрисуваме тук. Младежка безработица, огромен дълг. Какво прави тройката? Не дава възможност за растеж и работни места, точно обратното. Не знам дали пожарите ще могат да бъдат загасени или само приказки ще си разменяме. Какво се случи с пакта за стабилност и растеж? Какво се случи с него? Щяхме да премахнем дисбалансите. 120 милиарда, казахме, ще заделим. Те не са достатъчни. Сега не е ли една огромна лъжа, както казват много хора? 50-60 милиарда трябваше да отидат за инвестиции, 6 милиарда младежки гаранционен фонд, много малък гаранционен фонд. 100 милиарда, казва Международната организация на труда, са необходими, а не 6. Ето това трябва да отиде за младежка безработица. А къде отиват парите? Опитваме се да забършем след грешките, които сме направили, защото тези млади хора нямат работа. Голямата част от парите не са добре е, обозначени, не правим достатъчно за борбата с безработицата, малките и средни предприятия не получават достатъчно подкрепа. Говорите ли изобщо за тези неща в Европейската комисия? Най-лошото, което се случва по-настоящем е, че хората не вярват в политиката. Те не вярват, че политиката може да промени каквото и да било. Така че това трябва да бъде прекратено. Коя е тази тройка? Тройката е нещо без лице. Нямат телефон, нямат лице, нямат човек, не идват в парламента, не водят диалог с нас, не знаем кои са тези лица. Какво мислите вие по този въпрос? Ако има държави членки, които представляват проблем, кажете ги кои са тези държави членки. Движим се в погрешна посока. Екофин постави погрешна диагноза и продължава с предишната си диагноза. Ако няма работа, която да се върши в комисията, която да е емпирична, какво правите? Идеологии само изграждате. Искаме да знаем какво се случва. Uh, Благодаря. Важно е да укрепим социалното измерение на Европейския паричен механизъм. Знаем, че социалният дневен ред не трябва да бъде свиван. В плана на Европейската комисия говорим за координация, надзор и наблюдаване на социалните политики и заедостта. Казваме, че те трябва да бъдат подсилени – в управлението, най-вече в секторите, които са най-свързани с политиката на заедостта и функционирането на еврозоната. Комисарят Андор работи много активно в тази посока и той ще излезе със съобщение тази пролет по въпроса. Mm-hmm имаме по-интензивна политика по заетостта, опитваме се за всеки млад човек да дадем възможност или да получи образование, или работа, или стаж. The Youth Guarantee Scheme of uh, Europe. Затова създадахме и схемата за младежки гаранции. Тя се основава на добър опит в северните страни където тя работи вече над 25 години, ако не се лъжа. Разбира се, че това не е панацея, но ще даде възможност на младите хора или да намерят работа, или да започнат да учат, което е изключително важно, за да намерят работа по-късно, когато се подобри ситуацията с държавите членки. Що се отнася до функционирането на еврозоната и тройката, господин Булман и госпожа председателя засегнаха един въпрос, а то е, че структурата на управлението и вземане на решение в тройката е много сложен и тежък всички решения се вземат от 17 държави членки единодушно. Обикновено се иска и одобрението на Централната банка и МФФ. Всички, които дават пари. Финансовият принос на комисията се ограничава до механизма за стабилност, който се използва в програмни държави, Португалия, Ирландия, например. След възражението обаче на държави, които не са членки на еврозоната, този механизъм няма да продължи да отпуска кредити и е, тъй като вече имаме постоянен механизъм за подкрепа. 20 са основните момента във всеки процес на вземане на решение, по които може да се нанос... има и... по които може да има и вето. Затова е много трудно да се постигне до единодушно решение. Затова често се стига до решения, които не са оптималните. Трябва да бъде подобрен начина на работа. Трябва да се използва общностния метод по-широко. Това ще даде възможност за по-добра работа. Благодаря. И ние смятаме, че с 20 вета и 20 основни а, линии, 21-то явно се търси. От името на НП Херберт Дорфман. und das haben einige Vorredner ja auch schon angesprochen, in Sachen Akzeptanz der Bürger von dem, was wir. Госпожо председател, господин комисар, моите въпроси се засегнаха вече от колегите преди мен. Те са свързани с това как се посрещат вашите решения в държавите членки. Може би не ме разбирате, защото аз говоря на немски, но съм италянец и в Италия, и във Франция, имайки предвид всичко това, което се случи с предизборните кампании, не съм убеден от вашите идеи за партньорство. Защото по-настоящем водещи политици не само се обявяват за евроскептици, но водещи политици в Италия които дори създават правителство, водят предизборни кампании, които критикуват Брюксел. Те говорят за ренационализация, което по никакъв начин не е някакъв вид партньорство. Трябва да се опитаме да подобрим приемането на мерките, които се одобряват тук. Говорихте за инструмента за сближаване и конкурентоспособност. Говореха се, се също за тоягата и моркова. Може би повече тояга и по-малко морков. Е, първо те бият и после ти хвърлят едно морковче. Какво може да се направи? за да се избегне тази ситуация, в която Европейския съюз а, бива критикуван а, от самите граждани на съюза, които би трябвало да го подкрепят. Как според вас трябва да се увеличи ролята на парламента в методите? Имам чувство, че всичко ще се провали, ако хората не се чувстват пряко заинтересовани. Ще цитирам предишния си отговор. Готов съм да обсъдя участието на Европейския парламент. Много е важно Европейският парламент е в конструктивен диалог с комисията и с съвета по политиките, които следваме като част от економическата и фискална стратегия. Що се отнася до гражданите и как те приемат нашите решения? Зная какво е въздействието на трудните решения, които бяха взети за много държави в уязвимо положение. Не съм убеден, че без Европа и без подкрепа от Европейския съюз економическите промени ще да са по-лесни. Заедно сме по-силни. Ето защо трябва да засилим единния пазар и да подкрепим държавите членки в усилията им за реформиране. Смятам, че ще спечелим, като работим заедно, вместо да говорим за ренационализация на европейските политики. Говорихте за инструмента за сближаване и способност. През март го представихме. Имаше две предложения в него. Едното е свързано с координация на реформите в економическата сфера, а другото пък по инструмента за конкурентно способност. Това означава, че плановете за най-големите реформи в економиката се обсъждат преди да се вземат на национално ниво решения. Това е една мярка за изграждане на доверие в Европейския съюз, особено в еврозоната. В този контекст е, инструмента за конкурентоспособност и сближаване е един инструмент е, за солидарни действия. Той ще включи е, договори за приближаване на реформите до хората, финансова подкрепа за прилагането на същите тези реформи. Държава членка, например, може да се задължи, да поеме задължението да направи сложна пенсионна реформа, като подпише за това договор и така ще получи подкрепа за програма за учене през целия живот. Добре, това беше. Yeah, Изчерпахме времето си. Имаме още четирима души с въпроси, затова предлагам по двама да ги групираме. И ще има 10 минути за тези две групи. Ради краца, но преди това... Комисарио. Господин Доминичи на господин комисар, в едно изказване, което на 20 април произнесохте пред а, Комисията по международни парични въпроси, говорихте за едни дати, които са свързани с а, дълга в еврозоната. 88% от БВП на еврозоната в края на 2011 година 93,1, в края на 2012 година очаквания за 95,1% в края на 2013 година. Искам да разбера по-добре, ако бъркам ще ме поправите. Отговаряхте на колегата Ламбърт и казахте, че ние Казахте, включваме и други фактори. Тази сутрин повторихте също така, че политиките, които прилагате, а аз съм си го записал, са а, изготвят, за да се спре големите нива на задлъжнялост. Добре, какво не работи? Виждате какво става с цифрите. В същото това изказване говорите отново за съкръщаване. Казвате, в настоящата среда има нужда да се направи консолидация по един начин, който да е дружелюбен към растежа. Още един цитат от 9 април Осло. Цитирате Италия там в своето изказване и казвате, че комисията е дала разрешение на италианското правителство да деблокира дълга на публичната администрация към частни предприятия единствено и само защото Италия подобрява бюджетната ситуация последните години. Това ли е идеята ви за нещо, което благоприятства растежа? Води. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, важно е да дискутираме макроекономическите дисбаланси. Както каза неодавна госпожа Легард, не може да има растеж при наличие на дисбаланси. Европейския парламент винаги е отбелязал, че трябва да се борим срещу тези дисбаланси, тъй като това би било нещо добро за нашата економика и за европейската интеграция като цяло. Ние сме изправени пред сериозни предизвикателства. На първо място економическите реформи, корекциите. Сега климата е малко по-добър, все още не е постигнат стабилност, но европейските и европейските граждани продължават да се тревожат. В моята страна, Гърция, хората искат конкретни резултати за, не само за себе си, но и за устойчивостта на тяхната економика и на Европа. Политиката на строги економии дава ли резултати? Ясни ли са тези резултати? Има ли подобряване на конкурентоспособността в Европейския съюз към днешна дата? Какво се случва с публичния дълг на държавите, за които се прилага програмата? Вие вече отговорихте на въпроси отчасти. но доколко ефикасни са мерките на строги економии и какъв е ефекта върху другите страни, какъв е ефекта върху структурните реформи, като се отчитат всички параметри, не само економическите параметри. Thank you. Both... Благодаря. И двата въпроса и на господин Доменич и на госпожа Краца засягат степента на задлъжнялост, економическия растеж. Очевидно има една сложна взаимовръзка тук, която зависи от спецификата на съответните страни. Няма една рецепта или единно правило за това кога държавната задлъжнялост се превръща в пречка за економическия растеж. Все пак, економистите и разработчиците на политик до голяма степен са единни по два въпроса, а именно високата публична задлъжнялост има отрицателно отражение върху економическия растеж. Дали е линейно това взаимоотношение или не е толкова важно. Но това е основата на пакта за стабилност и растеж на Европейския съюз, т.е. че задлъжнялостта трябва да е под 60%. И на второ място имаме финансови множители, които засягат економическия растеж в краткосрочен план. Това е свързано и с паричната политика. Бих заключил, че ние трябва да направим всичко по отношение на преструктурирането, частните инвестиции, за да подпомогнем растежа, докато в същото време се придържаме към политиката за консолидиране на публичните финанси. Когато говорим за страните, включени в програмата за подпомагане като Гърция, има един допълнителен фактор, който следва да бъде положен върху а, економическата стабилност. Имаме ограничения на сектора поради програмата за финансиране на този вид страни и се призовава за по-плавно провеждане на финансова оценка, повече средства се изискват от страните кредитори, което пък се основава на решение на Еврогрупата предвид дебата, който протече, можем да кажем, че имаше сериозна загриженост за економическото положение в Гърция или пък Португалия. И ако финансовото преструиране се извърши твърде бързо, то тогава трябва да има готовност за предоставяне на допълнителни средства за въпросните страни, което означава, че парламентите на всичките 14 страни кредитори трябва да вземат специални решения за това. Така че тук имаме и политически ограничения, които надграждат над рационалните економически решения. Председателя трябва да продължим. Защо наричате тези страни кредитори, кредитори а не гаран, гарантори? Страни, които предоставят гаранции. Това е доста неблаговидно, защото се създава впечатление, че средствата са пренасочени, а това не е така на практика тъй като отпускат се заеми, които можем да ги наричаме и кредити. Това са кредити, които са обезпечени с гаранции. Председателя, може би е по-добре да се казва гаранции димата и, и ремоса след това. Е, е, ευχαριστώ διπλά για αυτήν την πολύ επικοδομητική ε, παρατήρηση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 Отдавна предлагаме на Европейската комисия да участват държавите, за които се отнасят програмите, в процедурата за прекомерен дефицит. Защото препоръките, които се дават за отделните страни, води до по-добра прозрачност, до конкретни параметри. Защо не сте предвидели подобно нещо? Благодаря, господин комисарио, че сте тук в този парламент. Както знаете, уважаеми господин комисарио, в някои държави, членки и региони, където има въпроси свързани с здравеопазването и образованието, правителствата изразходват големи средства за военни доставки и непроизводителни инвестиции. Сега консолидацията трябва да се осъществи в много държави. Вие смятате ли, че здравеопазването, социалните разходи и образованието трябва да бъдат защитени и да не се инвестира в инвестиции без възвръщаемост, както виждаме от доклада? И напоследък бе посочено, че в Испания има 6 милиона и 200 хиляди безработни хора, което е рекорд. А, благодаря. Благодаря. Коментарите и въпросите на госпожа Подимата ще засегна най-напред. Вече онагледих факта, че ако бъде взето решение за разширяване обхвата на програма или пък преструктурирането да бъде пренасочено, това би изисквало допълнителни средства от страна на държавите в еврозоната, които осигуряват гаранции под формата на заеми за тези страни. Това от своя страна би изисквало решение в всеки от националните парламенти на страните в еврозоната. На практика това често се оказва препятствие. Знаете, че програмите се разработват така, защото да бъдат отчетени и политическите съображения, и нуждите по отношение на политиката за заетостта, економиката. От друга страна имаме и финансови ограничения и понякога във вземането на решение в еврогрупата взема участие и МВФ и решенията се вземат с единодушие. Държавите членки имат окончателната дума, що се отнася до размера на финансирането. Сега по въпроса за прегледа в Гърция и включването на някои от другите програмни страни в процедурата за економическия дисбаланс. На практика тук мога да кажа, че имаме непрекъснато наблюдение в тези държави. Знаете, че това се прави по по-прецизни изисквания, отколкото обичайната процедура – освен това се правят и прегледи на три месече, си реч четири пъти в годината. Тези страни биват подлагани на проверка и ако се налага, програмите се видоизменят. Както знаете, сме правили и е, сме имали продължаване на срока на програмите за Гърция, за Португалия. В този смисъл се извършва двойно количество работа, отколкото ако прилагаме обичайната процедура за макроекономическия дисбаланс. И за това се придържаме към действащата практика на три тримесечни прегледи. Също така бе споменат въпроса за военните разходи. Знаете, че има разделение на труда в Европейския съюз, така че това е в правомощията на държавите членки и трябва да бъде част от усилията за фи... консолидирането на фиска, така че свещени крави тук няма що се отнася до разходните пера. Има ограничения на бюджетите навсякъде. Напълно осъзнавам колко неприемливи са високите а, нива на безработица в Испания. И това още веднъж подчертава значимостта на това Испания да се завърне на пътя на економическия растеж, на устойчивостта, на създаването на работни места, което изисква да бъде приключено оздравяването на економика. Там не са приключили тези проблеми. Не е завършена рекапитализацията на банките и трябва да бъдат приложени и други политики за активна намеса на пазара на труда и мерки за подпомагане в съзвучие с схемата за гаранция на младежката заетост. Искам да ви благодаря много за въпросите и се надявам скоро пак да бъда в тази комисия. Благодаря, казва председателя. С това приключихме заседанието на комисията. Следващото заседание ще бъде на 7 май, след това на 7 май от 1.30 до 3 часа отново ще бъдем тук в залата, за да обсъждаме Кипъра на 8 май, както каза господин Рен, отново ще бъде с нас и ще чуем нещо и от ЕЦБ, за да обсъдим с тях Кипър. Не можахме да осигурим присъствие на МВФ, но те ще дойдат по-късно през май. А, настояват това да стане при закрити врата. Работим по въпроса да има по-широк достъп в бъдеще, но за момента така стоят нещата. С нашия опит въпросите на тройката да бъдат поставени на светло. Сега ще продължим с заседание на преговарящите по групата за единния надзорен механизъм а преводът ще продължи.